Good morning to you all. I think that we have to... Добро утро на всички. Предлагам да започваме изслушването на кандидатите. Ще започнем с господин Бренинг Майер Вече закъсняваме с а, старта и искам да се извиня за това забавене. Но сега ще преминем към изслушването. Както ви информирахме в циркулярно писмо, което ви изпратихме по-рано, днешното изслушване ще протече последния начин. Ще имаме за един час, по един час за изслушване на всеки кандидат. Те са 6 кандидати, 8 молби бяха подадени, шестима бяха допуснати до участие. Председателството провери допустимостта на кандидатите. Това беше първият кръг и сега е наш дълг да създадем възможност да се изкажат шестимата допуснати кандидати преди гласуването в пленарна зала. Депутатите ще трябва внимателно да разгледат кандидатурите. Всеки от кандидатите ще има възможност да направи встъпително изказване. Има също отговори на писмени въпроси. Разполагате с тях в папките си. След като изслушаме встъпителните изказвания, можете да поставите Въпроси към кандидатите. Първия кръг е, от е, въпроси ще бъде от е, координаторите. Всеки координатор от политическа група, който присъства в залата, ще може да се изкаже според големината, числения състав на групата, дума, групата, след което ще преминем към спонтанни изказвания, задаване на въпроси, но искам да ви помоля внимателно а, да спазвате регламента за а, изказване, тъй като имаме шестима кандидати, трябва да се отнесем с уважение към кандидатите. и трябва да наваксаме загубеното време, за което поемам отговорност. И така бих искал веднага да дам думата на първия кандидат, който е, е при нас. Отново искам да се извиня за първоначалното ни забавене с стартирането на изслушването, но ще ви гарантираме този един час, както на останалите кандидати. Благодаря че имам възможност да представя своята кандидатура. Разбира се, мога да говоря на холандски, за да се представя, но считам, че като омбудсман за мен ще бъде важно да комуникирам пряко. Ето защо ще се представя на английски язик. За мен е голяма чест да представя кандидатурата си за пост Европейски омбудсман, като отговоря на три въпроса. Първия въпрос е е кой съм аз, второ, какви са убежденията ми и трето, защо се кандидатирам. По първия въпрос, кой съм аз? През последните години, 10 години, аз имам опит като съдия, като член на апелативния съд, специалист съм по водене на преговори, също по въпросите на медиацията и по разрешаването на конфликти. Аз съм национален обудсман на Холандия вече 8 години с, с подкрепата на целия парламент, без групата на Вилдерс, която беше против моята кандидатура. В това ми качество аз винаги съм работил независимо и безпристрастно. Това ми заслужи уважението на хората, на правителството и на парламента. И неодавна в пресата бях окачествен като човек, който е безпрестатен, който има внимателно отношение към хората. Никой не е поставил под въпрос моята почтенност и честност. Важно е да се наричат нещата с истинските им имена. Аз вярвам в това. В моята страна съм винаги в контакт с гражданите, чрез медиите. Имам специална рубрика в най-големия вестник, също често се явявам по телевизията, така че съм познато лице. В моята страна на мен се гледа а, като човек, който формира общественото мнение, що се отнася до доброто управление. Често към мен се обръщат граждани с чувствителни проблеми, тъй като се доверяват на подхода, който следваме. Освен това, ние обръщаме внимание на хората, които подават сигнали. Медиите също вярват в моята безпристрастност и аз участвах в конкурса за избор на най-добър журналист за 2008 година. Също Съюзът на разследващите журналисти ме поканиха да бъда медиатор за подобряване на прозрачността в публичния сектор, за да се подобрят контактите по този начин. Аз съм новатор с творчески подход, аз съм твърд, но същевременно внимателен. През последните 8 години службата на омбудсмана се превърна в достъпно място за гражданите, за държавните учреждения, които искат да подобрят своите услуги. Освен това, в Министерството на вътрешните работи има проект за подобряване обслужването на населението и за намаляване на броя на юридическите процедури. До 60% от всички дела не стига до съда и аз съм вдъхновен от този проект. Този проблем за решаване на спорове привлече международното внимание. Ние имаме сътрудничество с Чехия, България, Естония, Сърбия, Имаме също сътрудничество и с новоизбраните омбудсмани в Обединеното кралство, Швеция и Дания, защото те проявяват интерес към нашата практика. Преди няколко години аз бях съветник на общината в Копенхаген за подобряване на услугите им. След в скоро време омбудсмана на Обединеното кралство също ще проучи подхода ни, който прилагаме за решаване на проблеми. Моите колеги ме избраха за председател на Европейският отдел към Международния институт на омбудсманите. Втори въпрос е какви са обещенията ми. Добрият е, юрист трябва да държи сметка за човешкото измерение във всички случаи, дори когато има сложни а, е, проблеми. Човешкото измерение а, е, често се пренебрегва, а според мен правилото не е единственото нещо, което е от значение. Винаги се подчертава правното, да, прекаленото наблягане на правното измерение не е а, добра идея въпреки че омбудсмана трябва да има добро познаване на правото. Например, за справяне с някои дела, свързани с прозрачността, например, както в, в делото свързано с бившия комисар Дали. Затова е наложително да е има омбудсмана добри познания в правната област. Той не трябва само да разчита на персонала си, но да бъде лидер. Освен това е необходимо да се разработи общ кодекс за административните процедури в Европейския съюз. Граждани, фирми, институциите често се объркват в тази джунгла от правила, които са разпокъсани. Господин Диамандурус правилно постави този въпрос на дневен ред и аз искам да дам на тази инициатива за административен кодекс е, тласък по време на мандата ми. Особен интерес проявявам към човешкото измерение в сложните случаи. Не бива да има прекалено дълги или сложни процедури за подаване и разрешаване на жалби. Ако някой не получи своевременен отговор, трябва да получи е, такъв най-скоро време. Когато няма обяснение на е, причините, трябва да се намери а, е, обяснение. Трябва да има сътрудничество между омбудсмана и другите органи за разрешаването в един и същи ден, в една и съща седмица в един и същи месец на проблемите. Омбудсманът не трябва да бъде бюрократ и не трябва да има прекалена бюрокрация в неговата служба. Но жалбите могат да предоставят информация за това какви са структурните проблеми, които са довели до тях. За омбудсмана е важно да анализира тези проблеми и да направи системни проучвания, за да се стигне до структурни подобрения. По този начин институциите могат да почерпат много информация от жалбите. Използвайки този метод, аз допринесох за подобряване, например, на правоприлагането, на участието на гражданите в вземането на решения, компенсациите за нанесени щети и прочие. Моето желание е използването на новите медии е, да става по-интензивно, като по този начин се засилят връзките на службата на омбудсмана с гражданите, най-вече с младото поколение в Европа. Важно е също да е, се държи сметка за това какви жалби не се подават е, към омбудсмана. И последният въпрос – защо се кандидатирам? Моят съпруга е родена в Чехословакия и след прашката пролет през 1968 година тя дойде в Холандия и отчасти поради нейната лична история, за мен Европа не е нещо само на хартия. Свободата и мера, според мен, са тясно свързани с Европа и въпреки кризата всички ние сме изправени пред един Европейски съюз, който е нашето бъдеще и Европа не е само институции. Аз съм обезпокоен от липсата на доверие на гражданите в Европа и в нейните институции. Моите а, изследвания в миналото, може да намерите тази брошила в интернет, ми показа, че сложността на нашите институции, правната ни система означава, че гражданите не разбират защо защо и по какъв начин се влияят техния живот от решенията на държавните институции. Доверието е изключително важно за мен като национален омбудсман и доверието се базира на прозрачност и на справедливост. Относно първия стълб – прозрачността. Действително има интереси, които оправдяват ограничаването на прозрачността, но според мен Правителството, управлението в Европейския съюз трябва да бъде отворено и да няма тайни от гражданите. Изследванията показват, че хората раз... искат да разберат какво се случва и Европа трябва да предоставя разбираема за тях информация. Адаптирането на регламент 1049 трябва да бъде високо в дневния ред. Омбудсманът трябва да се бори за добро управление и правата на човека защото по този начин ще се убедят гражданите, че институциите справедливо се справят с техните проблеми. Понякога е, правителствата вземат е, и решения, които разочароват гражданите, но те, е, гражданите биха приели от неприятните решения, ако бъдат третирани по достоен начин. На следващо място аз държа много на справедливостта и съм силно мотивиран да работя като европейски омбудсман. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви, господин Беренингмайер. Благодаря ви за изложението и за това, че спазихте нашия график. И се надявам а, и нашите депутати да а, спазват отреденото време. Първо господин Йер. Благодаря, госпожо председател. А, мисля, че вие, господин Бренингмар, задахте добре тона а, по отношение на стриктността и за да използваме наистина ефективно малкото време, нека да го използваме ефективно и да задаваме а, въпроси които често са в центъра на дебатите тук в парламента, а именно искам да ви попитам нещо за независимостта. А, когато ви се зададе въпрос за вашата собствена независимост, как отговаряте? Къде мислите, че ще се премине границата? А, бихте ли подкрепили някой? а, и кога бихте отказали? В Европа нещата са решени по различен начин. В Германия, примерно, няма такава институция, в други държави въпросът е решен по различен начин. В Швеция и Холандия, например, се твърди, че омбудсмана трябва да е независим депутат. Как смятате? Трябва ли е, депутата да бъде независим или не в този смисъл? На второ място, ако станете омбудсман, кои са основните въпроси, които искате да разгледате? Вие говорихте за видимостта, за публичността на фигурата на института омбудсман в Европа. Тоест, това е институция, която е призвана да бъде стълпи опора на гражданите. Какво смятате да направите, за да може институцията да бъде по-видима и известна на гражданите? На следващо място, знаете, хартата на основните права. Тя не е продължение на договорите за Европейския съюз, тя се прилага само като контекст на приложимото европейско право. Какво мислите по този въпрос? Интересно ми е да чуя, защото хората се позовават често на хартата а, в своите петиции. А, идва някой представител, примерно от Европейската комисия, често и заявява, че хартата не е част от европейското законодателство. На следващо място. Как виждате евентуално вашето отношение и взаимоотношение с Комисията по петициите в Европейския парламент? Благодаря. Благодаря. Давам думата на господин Берман от името на социалистите тъй като координаторът на политическата група не присъства. Заповядайте. Ще задам един въпрос на господин Бренинг Майер. Според него къде е най-голямата разлика между националния и европейския омбудсман? Как виждате разликата в ролите и как ще се постараете да изпълните тази, така да се изразя, разширена роля на Европейския е, омбудсман. Благодаря, госпожа Толкен. Благодаря, госпожо председател. Много се радвам, а, че съм тук. Искам да а, задам а, следния въпрос. Господин Бренинг като говорите за видимост, а, предполагам си давате сметка, че има голяма разлика между видимостта в национален план и тук в Европа, в Европейския парламент. Аз самата съм а, депутат а, и знам за какво говоря, за разликата а, между националното народно събрание и Европейския парламент. Та, имате ли някаква конкретна идея или просто това е вашето пожелание? Искам да кажа, че институционално отношенията между институциите тук не стоят по същия начин, както в Нидерландия. А, какво ще направите в това отношение, когато а, загубите а, всеобщата любов, а, когато по повод на някакъв спор а, се изправите срещу политическа, липса на политическа подкрепа в някои случаи. Освен това, е, вие говорите за независимостта на, омбудсмана и, административното право. Е, значи, аз съгласен съм с вас. Нещата не са само на въпрос на чувството, а въпроси на право. И следващата ви теза за прозрачността сега, предвид на предстоящите избори за Европейски парламент до година, въпросът за прозрачността е още по-важен. защото понякога става така, че председателството и а, е против някаква теза, а парламентът отстоява необходимостта от а, прозрачност. Вие а, говорихте а, е, също а, за член 81. Понякога правилата наистина са твърде строги, но е необходимо да имаме правила, правила, които да гарантират прозрачността на институциите. И има и стара, една стара конвенция. Аз съм много рядко ставам свидетел на случай, когато Старата конвенция се е, спазва, която лансира идеята за повече прозрачност. Е, имате ли предвид, е, че, например, а, това е въпрос един вид на ДНК-то. Може да е необходимо генетично инженерство в известен смисъл. Това е ДНК-то на институцията и, и по какъв начин институцията ще добави полза това отношение. Говорихте също много за правото. Е, вие сте юрист, но а, омбудсманът а, всъщност а, не е в качеството си на виш адвокат и виш юрист, който бихме могли да имаме. Председателката, благодаря. А, господин а, Салав... Салавракос. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че нашият кандидат демонстрира добро познание в, административното право и сериозно е един добре подготвен кандидат. Аз подкрепям институцията омбудсман. Въпросът е по какъв начин вие бихте повишили ефективността на решенията, които взема тази институция, защото към днешна дата решенията на омбудсмана на практика разчитат на уважението към институцията, но, няма правна, но нямат правна задължителна сила. Какви предложения би могъл да направи в това отношение кандидата, ако получи поста? Благодаря. Господин Чичестър. Благодаря, госпожо председател. Добър ден, господин Бренинг Майер. Радвам се да ви видя пред нас. Спомням си, е, е, но се надявам, че и вашата памет не ви изневерява. Всъщност имаме три или четири въпроса, които трябва да изброим тук. Първият е обща Искам да ви го задам а, към вас в качеството на един публичен служител. Какво според вас е необходимо, за да се а, възстанови а, или поне до някъде а, обществения статут на а, политиците? А второ, според вас, смятате ли, че служителите и политиците поне в някаква степен проявяват склонност да съдействат и да работят добре с омбудсмана, защото политиците, особено пък и висшите държавни служители не винаги са склонни да го правят. На трето място искам да ви попитам, а, защото пред защото ми е интересно каква беше процедурата, чрез която <clears throat> бяхте одобрен за поста на национален омбудсман в Нидерландия. Благодаря. Председателката, благодаря господин Чичестър. Мисля, че сега е уместно да дадем думата на кандидата господин Бренингмайер да отговори и след това отново ще имате възможност за въпроси. Благодаря ви за тези вдъхновяващи въпроси. Ще се опитам да отговоря на всички тях. Като се надявам и да спазя отреденото ми време. На първо място, това, което трябва да направи омбудсмана е да спазва графика. Разбира се, той трябва да бъде и независим. Считам, че най-важното качество е независимостта. Имахме въпрос за независимостта. Много бих могъл да кажа а, за нея и в контекста на това, което каза господин Чичестър. Господин Чичестър запита каква е процедурата по избиране на омбудсман в Нидерландия. В Нидерландия може да се подаде кандидатура за омбудсман, след което се сформира избор, се формира изборен комитет. Там се включва председателят и заместник-председателя на Държавния съвет. Има и представители на парламента. Кандидата бива избиран на базата на неговите компетенции. При избора на омбудсман се взимат предвид всичките му качества, включително и това дали е мъж или жена. Много а, важен въпрос беше повдигнат от няколко члена на парламента. Той беше свързан с видимостта на омбудсмана. Вие попитахте какво бих направил, за да направя омбудсмана по-видим за обществеността попитахте как може всички 500 милиона граждани да знаят, че той съществува. Вижте, ситуацията беше същата и в Нидерландия, когато ме избраха за омбудсман. Никой не знаеше тази институция, докато днес всички много добре ме познават. Така че аз имам необходимите качества и компетенции, за да постигна тази цел. Да, в Европа нещата стоят малко по-различно, но ще се справя. Мога да комуникирам на нидерландски, на немски, на английски. Мога да говоря на хората езика, който той, те разбират. Това означава, че мога да се доближа до гражданите и да направя моята позиция по-достъпна за тях. Попитахте също така, защо прозрачността е от съществено значение и защо и правата на човека заемат основно място в функцията на омбудсмана омбудсмана не трябва да се придържа неотменно към закона, към буквата на закона. Той се стреми към справедливост. В някои случаи омбудсмана може дори да участва в съдебен спор, като представя съответните аргументи. омбудсмана има право да излезе и с отрицателно становище по отношение на действията на служителите на европейските институции. Много е важно обаче за тази цел омбудсмана да бъде убедителен. Аз имам опит в решаването на спорове. Вие попитахте също така дали омбудсмана може да издава правно вързващи решения. Не считам, че това е необходимо. Най-силният инструмент, с който разполага омбудсмана, са правата на човека и равенството между хората. Той трябва просто да защитава своята кауза, и да има тесен контакт с европейската администрация. Много често в офиса ми идват хора и казват, вижте, имаме голям проблем, тъй като не можем да установим връзка с администрацията. Аз ще работя именно за това, да възвърна доверието на европейските граждани в европейската администрация. Успях да постигна това в Нидерландия, ще успея да го направя и на европейско равнище. Попитахте ме кои са трите най-важни елемента за мен. Убедителността е на първо място. На второ място поставям бързите действия и вземането в предвид на нуждите на хората. Омбудсмана не трябва да бъде бюрократ, напротив, той трябва да ускори процедурите и да улесни контакта с администрацията. Господин Чичестър, вие някога сблъсквали ли сте се с готови за сътрудничество администратори? Всички можем да участваме в промяната, включително и служителите. Необходимо е само да се прилага правилно принципа на равнопоставеност на хората. Именно по този начин постъпих и у нас в Нидерландия. Достатъчно е да поема тази трудна задача и ще успея да я доведа до успешен край. Попитахте каква е разликата между националния омбудсман и европейския такъв. Разбира се, че има разлика. Европейския омбудсман работи на много по-абстрактно ниво, защото европейското законодателство е много по-абстрактно от националното. Много е важно когато се вземе поста на Европейски омбудсман, да се а, поддържа тясното сътрудничество с националните омбудсмани. Само по този начин бихме могли да се насочим към основните проблеми. Липсата на прозрачност, липсата на равенство. И по този начин нашето послание ще стигне до европейските граждани. Европейския омбудсман трябва да осигури чувството на защита на европейските граждани. Той трябва да защитава техните интереси по независим и безпристрастен начин. Надявам се, че отговорих на по-голямата част от въпросите. А, имаше един въпрос за конвенцията. Архуската конвенция. Въпросът е доста технически. Въпросът е по-скоро. Трябва ли в качеството ми на омбудсман да правя техническо тълкуване на Орховската конвенция или мога да изхождам от основните идеи, разписани в нея, прозрачността и така нататък, и да прилагам тези принципи в работата си. От една страна бих могъл да бъда защитник на въвеждането на някои елементи на конвенцията, но от друга страна Европейския омбудсман може да работи за по-голяма отвореност. По въпроса за прозрачността. Не мисля, че е, винаги е необходимо да се води някаква борба. Разбира се, на политическата сцена винаги има игри, но аз съм омбудсман, т.е. трябва да бъда медиатор, да водя преговори. И по този начин бих могъл да постигна целта без много да се боря, а по съвсем приятелски начин. Благодаря. Преминаваме към втория кръг въпроси. Господин Кашман има думата. Добро утро, господин Бринкмайер. Съжалявам, че не присъствах на встъпителното ви изказване. Вие говорите за отвореност, за прозрачност. Знаете, че парламентът преразглежда в момента регламента за обществен достъп до документи. И бих искал да чуя от вас какъв да бъде верния баланс между ефективното вземане на решения в институциите и правото на гражданите да бъдат запознати и да търсят отговорност от институциите, като се има предвид, че все повече граждани се разочароват от институциите и считат, че са откъснати от тях. Господин Яр, вместо господин Валеса. Благодаря ви много. Господин Валенса трябваше да присъства на друго заседание и ме помоли да задам въпрос от негово име. В Холандия има случаи на дискриминация, свързани с граждани на Полша, най-вече. Не се признават професионалните квалификации, дипломите. Запознати ли сте с този проблем и можете ли да направите нещо против тази дискриминация срещу полски граждани? Uh, the access of the public to documents and balancing access to documents uh, with the need for policymakers uh, to... Относно вземането на решения тези, които вземат решения, дали имат право на вземане на някои решения без оповестяване. Вчера в Холандия имаше един дебат за достъпа до документи, прозрачността на процеса на вземане на политически решения. В Хага забелязвам, че политиците, висшите държавни служители предпочитат да се запазват в тайна документите и каква е ролята на омбудсмана в това отношение. От една страна, омбудсманът може да има водеща роля, в известна степен може да бъде и съдия и да отсъжда на базата на ясни правила Той може да играе тази роля на съд, съдия. Дали това може да е ефективно, може ли омбудсмана да играе ролята на човек, който винаги да е изразител на честността, на доверието. Аз считам, че омбудсманът не трябва да избира между двете, трябва да прави двете неща. Понякога омбудсмана трябва да е изключително прецизен. И може да постанови незабавен достъп на обществеността до дадено документи. Знаете, че журналистите избягват юридическите процедури, що се отнася до достъпа до документи, защото това отнема време и това, което ги интересува, представа да бъде новина. За това трябва да се каже, че документите трябва да бъдат достъпни веднага или в рамките на седмицата, т.е. много бързо. Министерствата в Хага меканят да бъде медиатор между тях и Асоциацията на разследващите журналисти, за да може да се види по какъв начин можем да балансираме нуждата обществеността да бъде информирана, нуждата от информация на медиите и от друга страна да опазваме интересите на страните, които водят преговори. Но ако се принеса на европейско равнище и ако погледнем как изглеждат нещата с юридическите консултации, това е изключително важно, за да може да се обясни на гражданите какво се случи. Има добри аргументи, според мен, да се каже, че тези правни консултации трябва да бъдат достъпни за обществеността и че това не би трябвало да е тайна, ако искаме да се запази прозрачността и доверието. Считам, че омбудсмана трябва да е изключително твърд, що се отнася до квалифицираната информация. А, според мен, когато се определя за класифицирана дадена информация за дълъг срок от време, т.е. за целия ни а, живот, това не е а, справедливо. В а, Холандия имаше един а, сериозен проблем, свързан с полските работници, които бяха експлуатирани от работодателите си от една страна, от друга страна имаше дискриминация срещу тях. Групата на Вилдерс имаше някои популистски идеи, свързани с поляците, работещи в Холандия. Така че имаше една комбинация от фактори и тя не беше справедлива. Аз бях в контакт с посланника на Полша и съм обсъждал с него този въпрос. Попитах го какви са нуждите на полските работници в Холандия, какво мога да направя за тях като омбудсман. В някои случаи те се обръщали към нашата служба. Но ако един политик в парламента, в вестниците поставя въпроса за дискриминацията, аз мога да кажа като омбудсман, това не ми харесва, не считам, че това е справедливо, но все пак има някакви граници, защото аз навлизам по този начин в един политически дебат. Може би веднъж, два пъти мога да проявя голяма твърдост, но след това трябва да замълча, защото не съм политик и трябва да съм предпазлив, когато навлизам в тази област. Надявам се, че така отговорих добре на въпроса на господин Лавалеса. Господин Бренингмайер, ние приключихме с изказванията на депутатите. Ако вие желаете в заключение да добавите нещо, ще имате тази възможност. Е, в противен случай можем да считаме е, за приключено вашето изслушване. Добре, в такъв случай искам да ви благодаря. Приключихме с първото изслушване.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 So we have the second candidate, Mr. Jäger. И сега втория кандидат е, е тук, господин Йегър, Радваме се, че сте тук е, и очакваме да представите своята кандидатура. Знаем, че сте осведомен за определеното време, което може да използвате за да се представите. След това е предвидено време за въпроси на депутатите и вашите отговори. Сега 15 минути. Госпожо председател, почитаеми депутати, добър ден. Благодаря ви за тази възможност да ви запозная с основните характеристики и основните моменти на моята кандидатура и визията ми за офиса Европейски омбудсман. Бих искал също да се възползвам тази възможност да благодаря на европейските депутати от пет политически групи, 10 държави членки, които ме подкрепиха с своите подписи подкрепата между различните, от различни политически групи и различни държави е важна, тъй като тя дава знак за доверието към Европейския омбудсман, а той разчита на това. И така, кои са основните моменти в моята кандидатура? Първо, аз съм един щастлив европеец. Аз съм е, германец е, и учих в Германия. Е, Семейството ми живее там. След това любовта и живота ме отведаха във Франция. Ожених се за френска архитектка и е, сега Франция е моят дом. Децата ни разшириха този а, хоризонт, учиха в Единеното кралство, Франция, Италия и Съединените щати. През 1998 1999 година започнах да работя в съвета на Европа. Това беше меката на човешките права. Членството в съвета на Европа се приемаше от прохождащите демокрации като предверие към членството в Европейския съюз. А, ние предложихме възможността на новите демокрации да изградят своите системи е, за защита на правата на човека, е, законността и демокрацията. В Албания Нямаше Министерство на правосъдието, аз погледнах за изграждането Различните държави имаха нужда от нормативно уреждане в областта на административно-правните си норми. Аз и съдилище и аз им помогнах за това. Изготвих 50 страници на ръчник, наречен администрацията и аз излагащ основните принципи на западното административно право. Корупцията бе от основните въпроси. Съветът на Европа изготвяше проекти за конвенции в областта на гражданското и наказателното право за борба с това явление и аз работих в експертната група по разработката на конвенциите. След това а, из, работих в за, звеното за мониторинг, изготвях а, тези поверителни доклади. След това работих в Интерпол и бях там на 11 септември. Върнах се в съвета на Европа и работих с първият комисар по човешките права. Господин Гил Робълс, предишният омбудсман на Испания. Той работи с много държави, от Португалия до Русия и от Норвегия до Кипър създавайки партньорската мрежа на омбудсманите от 40 държави. Омбудсманите отчитат нормативната работа на своите колеги. Асоциацията на омбудсмените на Средиземноморието бе изградена от омбудсмените на Франция, Испания и Марокко с а, моя помощ. Тя имаше важно значение. С гордост участвах в изготвянето и с, е, подобряването на нормативната база в областта на омбудсманската институция в редица държави. А, и Италия и Монако а, са сред а, е, проектите, които все още е, текат. Сега ще се спра на въпроса за независимостта. Независимостта е нещо относително. уважаеми депутати, тя е особено важна за да се определи а, по отношение на омбудсмана. И то вие трябва да определите нивото на неговата независимост. Аз работих а, а, и съм поел а, клетвата да бъда независим през цялото време в кариерата си на международен а, служител а от преди 20 години и не съм престъпвал тази си клетва. Каква е визията ми за а, бъдещето по отношение на службата на Европейския омбудсман? Аз ви казах, че съм а, европеец, а, щастлив че съм европеец, но притеснен. Много от гражданите на Европейския съюз не са имали този късмет, който съм имал аз. Те е, възлагат надежда на Европа за по-добър е, живот, но животът им днес е, е труден. А една, а, аз лично смятам, че Европа ще подобри положението им а, и една а, Европа с а, човешко лице ще е по-близо до гражданите и, а, и живещите в Европа, ще проявява уважение а, към тях, ще слушва техните идеи, надежди, искания и оплаквания и ще действа а, по, а, в тази връзка. А, има а, предложения по отношение на подобряване на ефективността на службата, като например подобряване на ефективността, а безплатното и бързо а, действие от страна на институциите по повод на петициите, оплакването на гражданите е плюс за всички. Няма да изреждам а, всички а, мерки, които разбира се включват използването на Европейската мрежа на омбудсманите. Е, всички сме на мнение, че омбудсмана трябва да а, постигне най-високите нива по отношение на етично поведение. А за да няма основания гражданите да се оплакват от поведението на институциите. Този процес обаче е безкраен и няма да изброявам сега безкрайният списък от мерки, които могат да се а, използват тази насока. Господин Диамандурос а, а, го а, изтъкна и започна работа в тази посока. И на една а, мярка бих могъл да спомена, а именно омбудсмана да се самосизира и да прави проучване по собствена инициатива. А превентивната работа ще помогне да се изкоренят причините за жалбите. Видимост. Видимостта е отделен акцент в сравнение с кандидатурите на моите конкуренти. Те се е, занимават с въпросът за визимостта на омбудсмана, аз смятам, че ако хората не искат тази институция да съществува, те просто няма да я използват. Един е основният момент, според мен, в това отношение. Видимостта на а, самият омбудсман не може да е цел като. А, не може да е самоцел. цел трябва а, да се признава, че това е само средство. Това, което трябва да се вижда е системата. Система, която е справедлива и функционира добре. Система, която, цитирам, а, се ползва с а, вътрешно а, изградени системи за взаимен контрол и баланс и а, дава увереност на а, обществеността а, както а, каза господин а, Ван Ромпой в едно свое писмо до господин а, Диамандурос. А вие, уважаеми депутати, сте основна част от тази система. За това моите предложения са в посока да ви се предоставят незабавно анализи и информации относно жалби и искания от вашите страни и избирателни региони. И тези анализи ще бъдат а, основа за вашата работа и за вашите национални делегации във вашите страни. А, затова аз предлагам да се изпращат и служители на омбудсмана на посещение във вашите страни. А, мисля, че можем да се сътрудничим като а, при а, получаване на искания за подкрепа, предложения, идеи и, и това също е идея, която не виждам в кандидатурите на моите конкуренти. Гражданите а, биха могли да бъдат насочвани да изпращат към омбудсманите не само своите а, жалби, но и а, допълнителни предложения. Омбудсмана може да стане канал, по който исканията на европейските граждани да достигат до съответните европейски институции и органи вие и омбудсмана можете да получавате тази информация едновременно с надпис копие и така да се гарантира бърз отклик работа извън Европейския съюз, защото това е един момент, който също намирам за отличителен в моите предложения. От една страна става дума за подготвяне на, адми... на администрациите на бъдещи държави членки за присъединяване към Европейския съюз посредством подготовката на техните омбудсмени. От друга страна е, за а, това а, из, и отвъд граждани, е, и извъд границите на Европейския съюз да се знае как работи европейската администрация и как функционира. А това са основните предложения, уважаема госпожа председател и уважаеми депутати за нова фаза в развитието на институцията Европейски омбудсман. Тя се опира на постигнатото от господин Содерман, а първопроходеца, и господин Диамандурос, този, който укрепи и изгради институцията, както ги нарече госпожа Омен Руйтиген. Аз ще се радвам да отговоря на вашите въпроси. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Егер. Сега ще задаваме въпроси. Господин Яр от името на НЕП. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви, господин Егер, за презентацията. Добре е дошъл сред нас. Добре е дошъл на днешното изслушване. Омбудсмана и парламентарната комисия по петиции са в един лагер. Всички ние искаме да защитим интересите на нашите граждани. Считам, че както ние, така и омбудсмана сме изключително важни, защото наблюдаваме това, което се случва в Европейския съюз и сме основното контактно лице на европейските граждани. Опитваме се да обърнем внимание на всички европейски граждани за това, което се случва в Европа. Опитваме се да вземем предвид и начина по който те усещат Европа. Сега конкретните въпроси. Първият ми въпрос се отнася до независимостта. Независимостта а, беше ключов елемент в първата ни дискусия с първия кандидат, така че бих искал да попитам и вас. А, какво е вашето мнение за независимостта? Вие се спряхте на този въпрос във вашата презентация, но бих искала да попитам, според вас тя има ли граници? Има ли момент, в който вече не може да бъдете независим? Зная, че някои колеги се питат дали националния омбудсман не трябва да бъде и член на националния парламент. Тези колеги считат, че по този а, начин омбудсмана може да има място в парламента като независим член. Според вас това добра идея ли е? На второ място. Въпрос, който зададох и на предишния кандидат. Ако ви изберем за омбудсман, кои ще бъдат трите ваши основни приоритета? Третия ми въпрос е свързан с хартата с основните права. Сигурен съм, че вече сте мислил по въпроса, тъй като има доста елементи, които притесняват европейските граждани. Получаваме много искания и много жалби за нарушаване на основните права. Европейската комисия пък ни казва, че хартата с основните права може да бъде ефективна само ако тя засяга пряко общностното право. За нас в парламентарната комисия по петиции това е незадоволителен отговор. Хората изпитват трудности от една страна, а от друга ние не можем да им помогнем а, с правни инструменти. Въпросът ми е как виждате вие нещата. На четвърто място, а, как считате да установите контакт с парламентарната комисия по петиции? Grazie, signora Presidente. Mr. Candidate, Mr. Jäger. Господин Йегър, казва господин Буштинаро. Добре е дошъл сред нас днес като кандидат за омбудсман. Два въпроса имам, които надвишават теоретичния елемент. Първо, как Европейския омбудсман може да направи, а, да се справи с конфликта на интереси? Конфликта на интереси нарушава прозрачността и доброто управление – по този начин конфликта на интереси води до корупция на високо равнище. Затова се нуждаем от определение на конфликт на интереси на европейско и национално равнище. На втори, втори въпрос. Ако ви изберем за омбудсман, как вие, господин Егер, ще действате а, в ситуации като а, скандала с, с свещениците? Системата призма. Какво ще направите, имайки предвид Европейската комисия, която преговаря с САЩ? за споразумението за свободна търговия. Това не са обикновени бизнес дела. Те засягат много деликатни въпроси, като основните права, прозрачността, неприкосновеността на личния живот. В това отношение има правила, които ясно ни дават да разберем, що е то публично и що е частно. И а, виждаме, а, е, че частната информация може да бъде използвана, но има правила за това от кого. Затова се нуждаем от ясна разграничителна линия между класифицираната информация, информация, която може да стане публично достояние. В днешния свят все повече е, става достояние тази информация, която се е, отразява и на ежедневния живот на нашите 500 милиона граждани. Благодаря. Микрофонът на председателката не работи. Okay, thank you. Е, Госпожа Окен. Благодаря ви, госпожо Мацони. Благодаря на господин Егър за това, че е сред нас, както и за встъпителните му слова. Мисля, че всички сме съгласни, че конфликта на интереси и независимостта си имат своето определение в Закона за добрата администрация. И никой не поставя под въпрос определението на конфликта на интереси и на независимостта. Това няма нищо общо с външния ви облик и така нататък. Това са обективни критерии. Просто исках да направя това уточнение, за да сме наясно. Вие сте имали опит и като комисар по основните права. Със сигурност имате доста опит в това отношение, но бих искала да попитам какъв е вашия опит като омбудсман, защото това е съвсем различна позиция. Ще ви дам Бихте ли могъл да ми дадете пример за случай, в който е трябвало да вземете много трудно решение срещу някоя а, тромава а, институция? Изпадали ли сте в ситуация, в която каквото и да направите, ще си създадете врагове? не, мога, не може да кажете, а, ами добре, зарязвам нещата и си отивам. Не, трябва да вземете решение. А, дайте ми пример за такава ситуация. Когато представихте чудесните си идеи, които не чухме от никой а, друг, разбрах, че вие ще се обърнете към гражданите, ще получите техните жалби, ще ги изпратите на депутатите. А, мислите ли, че наистина ще може да го направите? би била щастлива, ако а, наистина тази система може да се създаде лесно на практика. Председателката отново говори с микрофон, който не се чува. Господин Паскус. Благодаря, госпожо председател. Господин Ягер, бих искал да ви попитам за вашето мнение с по въпроса за сътрудничеството с националните омбудсмани. Вие ще представлявате едни и същи граждани пред различни институции и може би вашата философия и стил на работа трябва да бъдат сходни с тези на националните омбудсмани. Та, ако ви изберем, как виждате вие сътрудничеството с националните омбудсмани? Това е въпроса ми. Благодаря, каза председателката господин Чичестър. Благодаря, госпожо председател. Добро утро, господин Егер. Добре е дошъл в нашата парламентарна комисия. Вие поставихте акцента в стъпителните си слова върху независимостта и неутралността. Това е, е чудесно за ролята на омбудсмана. Но трябва да кажем, че има случаи, в които работата на омбудсмана а, има политическа а, нотка и а, може ли да бъдете тогава да защитите интересите на група граждани срещу националните а, власти или европейските власти, да кажем Европейската комисия? Чухме вашите думи, вие сте щастлив европеец, подкрепяте Европа, но докъде може да стигнете? да, от... можете ли да отстоявате интересите на обикновените мъже и жени? Ще можете ли да го направите? Това е първия ми въпрос. На второ място. Вие подчертахте, че има известно недоволство сред гражданите от Европа и най-вече е, гражданите на държавата, от която идвам и която представлявам. У нас действително е, битува виждането, че не се нуждаем от толкова Европа е, и това, че Европа не работи толкова добре, не означава, че искаме да има още повече Европа. Та въпросът ми е, ако имаме повече Европа, няма ли да се стигне до още повече жалби, още повече проблеми между гражданите и европейските институции? Това от друга страна ще доведе повече работа, до повече работа за омбудсмана, разбира се. И на следващо място, кое е най-голямото ви постижение? Благодаря. Благодаря, казва председателката. Това беше последния въпрос. За сега ще дам думата на господин Егер за да отговори, след което ще продължим следващия кръг от въпроси. Благодаря, госпожо председател. Господин Яр, вие попитахте къде бих сложил чертата, когато става дума за независимостта. Имам предвид независимостта на омбудсмана. Аз се чудех дали да засегна този въпрос или не в тази зала. Мисля, че трябва да кажем, че статута на омбудсмана в момента и правилника, който урежда неговата дейност, посочва, че трябва да има възможно най-висока степен на независимост, но не се казва по какъв начин се постига това. Има тържествена декларация, че някой ще проявява независимост – И, например, какво би се случило, ако бъде подадена жалба до омбудсмана, засягаща член на неговото семейство. И трябва да се помисли колко независимост би трябвало да се предостави на омбудсмана. Така че аз си давам сметка за тези невидими е, линии, които ще спазвам. дали съм готов седалището да бъде в парламента. Мисля, че това е постижимо. Трите основни приоритета в моята програма ще бъдат Необходимо е човек добре да познава ситуацията. Трябва човек да е видим, трябва да е ангажиран. И трябва да работи с парламента, да играе своята роля. In, in man seine Rolle äh, nicht Не знае как точно да формулирам да изпълнявате ролята си, без да превишавате правомощията си. Да се направи анализ на нарушенията, за да се установи дали има някакъв определен модел, дали има някои видове нарушения, на които трябва приоритетно да се отдели внимание. И на трето място представителите на институциите да имат възможност да работят с гражданите. Често омбудсманите са оставени сами на себе си. Те се нуждаят от достатъчно персонал, за да могат да са в контакт с хората и да изяснят за тях какво представляват европейските ценности. Връщам се към английски язик. Вие казахте, че сте обезпокоени от факта, че когато става дума за права на човека, често омбудсмана и Комисията по петициите на Европейския парламент не могат да се намерят поради принципа на субсидиарността. Такива са правилата на играта, но поне там, където има възможност за намеса, такава намеса трябва да има. Има доста неща, свързани с правата по същество, по които има какво да се направи от страна на омбудсмана, защото сега много неща са само на процедурна основа. Важно е да се работи с националните институции и най-вече с националните омбудсмани, за да бъдат а, разрешени проблеми, свързани с правата на човека, там където това е възможно. Връзките между омбудсмана и комисията по петициите, петициите трябва да бъде двупосочна това, което омбудсмана не може да направи, вие трябва да го направите или обратното, това, което вие не можете да направите, омбудсмана да го направи. И ако това е в национални компетенции, да се направи на национално ниво. Относно въпроса на господин Бощинаро за дефинирането на конфликта на интерес на европейско ниво. Тук има два проблема. Първо, реалният конфликт на интереси там има подобрения и от друга страна има възприятие, възприятие за конфликт на интерес. Доказаният конфликт на интерес е нещо сериозно. Има също обаче възприятие или риск за конфликт на интереси. Понякога има конфликт между основни права. Например, може да забраните на съпругата си, децата си или роднините си в институция, където имате контрол. По какъв начин вашата, вашата, вашия дълг да бъдете независим засяга техните основни права като членове на вашето семейство. Скандалът а, а, призма. И какво бих казал на Европейската комисия при преговорите, които води за споразумение за свободна търговия. Аз е, имам лични мнения, свързани с скандала Призма. За мен това е проблем на двойни стандарти в определен смисъл – Има от една страна лице, което може да се изчита за защитник на правата на човека в определени случаи, при определени обстоятелства, в други на същото може да се погледне като на престъпление. И мисля, че тук става дума именно за двойни стандарти. Използването на лична информация от други държави. Според мен тези случаи трябва да се предлага европейския стандарт. Ние по економически причини сме принудени да даваме такава информация и това не бива да става. Вие имахте още един въпрос за връзката между публичната и класифицираната информация и запазването на личните данни. Ние тук трябва да държим сметка за прозрачността от една страна и опазването на личните данни от друга страна. Ако опазването на личните данни отидат твърде далече, няма да има прозрачност, няма да има и отчетността, която е свързана с прозрачността. Трябва да кажа, че Европейският омбудсман там, където е ангажиран по тези въпроси, трябва да продължа да го правим. Госпожа Алкен, конфликта на интереси и дефиницията му в Кодекса за добро административно управление. Да, ако имаме общ кодекс, който да е валиден за всички институции и органи, и ако е достатъчно конкретен този кодекс, ще сме разрешили проблема но трябва да кажа, че според мен едва ли всичко ще бъде решено, защото когато нещо е твърде строго разписано и нещо попадне извън тези норми, е много по-трудно да се направи нещо. Така че правилата понякога помагат, но може да възникнат ситуации, които не са обхванати и това ви връзва ръцете. Статута за омбудсване е един пример в това отношение. Например, членството в политически партии там не е застъпено. Разбира се, аз съм за това да има кодекси, които да включват правила, прилагащи се от всички институции на Европейския съюз. Но дали трябва да има една такава всеобхватна формула, все още може да се обсъжда и да се а, тълкува. И това се отнася и до конфликта на интереси. Трябва да я правим а, разлика между доказания конфликт на интереси, възприятието или риска от а, такъв а, конфликт на интереси. Вие искахте да ви приведа един пример за решение, което съм взел. Аз трябваше да взема едно много трудно решение, когато бях начало на правния отдел на Интерпол. Тогава един известен човек, който беше собственик на телевизия в Русия, но той беше обвинен в корупция и присвояване от руските власти и срещу него беше заведено дело. И трябваше да реши, реши дали това е политически мотивирано съдебно преследване или а, криминално такова. Аз реших да, да препоръчам този човек да не бъде арестуван при нас, да бъде арестуван в друга юрисдикция. Така че аз трябваше да отхвърля това искане от руска страна, отнасящ се до известна руска личност. да не е реалистично да се посочват адресите на всички, които подават жалби. Но има случаи, когато постъпват много искани и трябва някой да помогне на онези а, органи, които разглеждат жалбите. Трябва да се намират начини а, тези предложения, тези жалби да бъдат а, насочвани там където може да им се намери решение. Има също и групови искове. Трябва да бъдат установени органите, които могат да разрешат съответните жалби. И считам, че омбудсмана може да бъде полезен. Не трябва да оставя депутатите сами да работят и да ни оставя на гражданите сами да преценяват кой е верният адрес, към който трябва да се обърнат. Господин Пашка, за връзките с, с националните омбудсмани. Има мрежа на националните омбудсмани, създадена от господин Диамандурус. Има служба за връзки, така че много бързо може да се установи контакт при необходимост. Има обаче една трудност – че а, е, трябва да се поиска съгласието на жалбоподателя преди да се пренасочи неговата жалба. Като европейски омбудсман и като европейски депутати вие бихте искали обаче да знаете дали е намерено решение на съответната жалба чрез мрежата на националните омбудсмани или е останал открит въпроса. Господин Чичестер, независимостта и в каква степен ще бъде независим, когато нещо бъде твърде политизирано и каква позиция ще заема относно администрацията. Мисля, че ще заема такава позиция, може би не през първата година, но считам, че когато се поеме един пост, който изисква независимост, трябва да сте готови да напуснете този пост, когато ви изтече мандата евроскептицизма в Обединеното кралство, вашата страна, казва, че се нуждаят от по-малко Европа. И вие казахте дали аз нямам един тайм план за повече Европа, така че да се създаде повече работа за Европейския омбудсман. Възможно е да възникне повече работа за омбудсмана, ако има повече Европа. Но нещо, което функционира добре, не поражда жалби. И доброто функциониране не е въпрос на мащаб, а на организация. Така че аз не застъпвам идеята, че по-голямата администрация непременно води до подаване на повече жалби любимото ми постижение. То е извън Европейския съюз, съжалявам да го кажа. Съгласно закона от 2008, 750 граждани на Руската федерация имат право да направят нещо, което никой не иска да направи, а именно да попаднат в центрове за задържане, with the Russian Federal Ombudsman in cooperation. Германия, Дания и Руската търговска банка ми осигуриха средства за да обуча тези 750 души, които трябваше да проучат как действа системата. И аз се радвам, че успях да реализирам този проект. Благодаря сега към втория кръг въпроси. Госпожа Коларска-Бубинска има думата. Много благодаря. Наистина внушителна кариера имате. Трябва да отбележа, имате опит в толкова различни сфери в Европа, Съвета на Европа, Интерпол. И се надявам, че е, това, което споделяте, ще обогати нашата гледна точка. Е, просто искам да отбележа, че е интересно да се разглеждат е, въпросите от различни ъгли. Ние обсъждаме, разбира се, идеите. Основното е да се обърнем внимание на проблемите и желанията оплакването на хората, но също така омбудсмана трябва да работи по въпроса как действат, как работят, как функционират институциите. Господин Ягер каза, да, съм запознат с това, имам опит. В своето представение вие подчертахте това, че сте работили с омбудсманите, изграждали сте институциите омбудсман в а, страните кандидатки. Приветствам, искам да отбележа това съдействие, сътрудничеството с институциите на омбудсмана, не само в нашите собствени страни, но и страните от нашите със от съседни на Европейския съюз, държави, където тези институции доскоро не са съществували или пък са съществували, са били пренебрегвани и приветствам този тип дейност. Сега имам въпрос на трето място. Вие казахте, че няма нормативно, нормативен документ, уреждащ независимостта на омбудсмана. Аз би казал, че е опасно, ако законодателя даде толкова независимост на подобна институция, колкото желая, защото, знаете, могат да се променят членовете на законодателният орган. И затова искам да ви попитам, не искате ли да има уреждане нормативно на независимостта на омбудсмана, ако този въпрос не е уреден за сега. Разбира се, аз а, не смятам, че твърде много у, силно уреждане на въпроса е нещо добро, но пък липсата на всякакво. Какво мислите? Господин Кашман, благодаря, госпожо председател. Браво, господин Якер. Чудесно представихте своята кандидатура. Аз се запознах с вас и бих искал да кажа, че кариерата ви в областта на защита на правата на човека наистина е, е образцова. Но, мисля, че сте прав, че има в момента прекъсната връзка между гър гражданите и европейските институции и а, защо? А, защото а, някак си е, е, е граждани се опасяват, че е, се подкрепят тезата за а, решаването на въпрос по шуробаджанашки шурубаджанашки начин. Сега да се върнем обаче на това, което вие казахте. Вие казахте, че е необходимо да има система от вътрешни а, контролни а, механизми за баланс. А, да, това е така за вземане на решения, но от друга страна гражданите трябва да знаят как се взимат тези решения, а, за да а, е, от една страна да има прозрачност, а от друга за да се търси отговорност на а, тези, които вземат а, решенията. Господин Легран. Благодаря, госпожо председател. Не можах да чуя встъпителните думи на господин Егер но вече сме се виждали, така че а, знам а, каква е вашата биография. А, бих искал да попитам нещо във връзка с мрежата от омбудсмани. Аз изключително много държа на тази идея, защото считам, че на всички европейски граждани трябва да се дадат равни права в това отношение. Но по-настоящем това не е така, защото в две а, от 27-те държави членки на Европейския съюз няма омбудсман. Според вас, какво можем да направим ние, за да може във всички 27 държави членки да има национални омбудсмани? Какво можем да направим така, че всички европейски граждани да получат достъп до правосъдие в случаите, в които са погазени техните права на европейски граждани? Възниква също така и въпроса за неравенството в правомощията на националните омбудсмани. Така, например, омбудсмана в Франция може да постави под въпрос съдебно решение, но подобни правомощия нямат всички омбудсмани в Европейския съюз. Затова бих искал да попитам как бихме могли да хармонизираме правомощията на националните омбудсмани, хармонизация от географска гледна точка и от качествена такава. Благодаря. Благодаря, господин Боланд. Беше е, последния въпрос. А сега ви давам отново думата, а, за да отговорите на депутатите. Благодаря, госпожо председател. Госпожа Коларска-Бобинска, а преди да отговоря на въпроса ви, с ваше позволение искам да отбележа нещо. Вие приветствахте моите идеи за работа с институции в страни съседни на Европейския съюз и други извън съюза. Аз обаче има едно нещо, което не ми се ще да чувам често, едно половин изречение. Вие казахте, да, там има много затруднения по отношение на правата на човека в тези страни. Да, права сте, важно е да имаме а, отстояване на правата на човека в а, Сърбия и в други държави да има независими хора, които да отстояват позициите си. Но, но от друга страна, друга страна монетата е да, не, да си въобразяваме, че нямаме никакви проблеми в никоя от нашите собствени държави. Искам да подчертая, подчертая това, не го казахте вие. Но това често става така. Ние обръщаме внимание на нарушаването на правата на човека извън Европейския съюз, но а, трябва да признаем, че в Европейския съюз има някои държави, където правата на човека са по-развити и тяхната защита, отколкото други, в други. И, наистина аз. А, Смятам, че е важно да се работи с държави извън Европейския съюз и именно защото вие в парламента а, отправяте настоятелни искания към други държави по отношение на човешките права, а, които се устояват заедно с а, външната служба на Европейския съюз, но за да имаме да печелим доверието при тези наши настоявания, аз мисля, че трябва да има тези връзки. Трябва да кажа, че между другото европейската административна система към момента е справедлива и честна и има вградените вътрешни механизми за контрол и баланса. И е, все пак абсолютно съм съгласен, че е добре да има да, е, има е, частно, строго, ясно очертани правила за независимостта на Европейският а, е, омбудсман, защото сега нещата са доста обтекаеми и не, сдава, не се получава ясна картина. Ще дам а, пример. Ако един служител работи в някакъв а, орган, а, на водеща позиция и Европейския е, омбудсмен им получи а, жалба срещу това лице, с което те са близки. Какво направи? Аз бих казала, добре, е първо да заяви тази своя близ, близост и след това да процедира както в другите случаи, защото иначе какво а, ще... Е, е тази информация не бива да остава скрита за европейския граждан. Господин Кашман, благодаря за въпрос равновесието между ефективно вземане на решение и отчетност и отговорност в Европейския съюз е вашия въпрос. Всъщност, е, е, вземането на е, решение по ефективен начин е това е, означава, че вие е, имате нужда от една сфера е, на частен живот е, на самата вземаща решения институция. Защото хората, ако не могат да изразяват мнението си, да обсъждат, да споделят опасения или е, съмнения, неща, които не винаги официално се отрезават в протоколите, това означава, че рисковете няма да се претеглят, ще се затаят неща, които, чието споделяне може би би предизвикало непълна подкрепа. Следователно, подкрепането във всички е, случаи, при всички обстоятелства на пълна е, откритост е, и прозрачност, според мен, също е опасно и може да бъде вредно. Но и, има момент, когато вземането на решение да се извършва в полуофициален план и там трябва да е, има поверителност. Вътрешно а, защото а, веднъж взело решението, държа, а, съответният орган а, непременно ще а, бъде а, ще го оповести а, публично и ще бъде отворен. Тоест, а важно е да се... Е, това показва колко е важно да има нормативна а, уредба по въпроса, но това не е въпроса. Сега, според мен, а тук трябва да се разгледа а, дефиницията на документ. Когато изпращате електронни послания, например, по електронна почта, вие трябва да знаете, че това може да е обект на достъп. Нещо, което изпращате на хартия като документ, не. Тоест, нещо, което може на пръв поглед да изглежда чиста формалност, но то няма да изглежда така а, през, гласи, през очите на а, гражданина. Мрежата на националните омбудсмани въплащава някои проблеми. Съвсем основателно, господин Болан, казвате, че гражданите на държавите членки, в които няма национален омбудсман, са лишени от права, които имат гражданите на другите държави членки. Така какво можем да направим в това отношение? Считам, че омбудсмана защитава всички права, а не само определени такива. Защо считам така? Защото са на лице различни конвенции и директиви – и регламенти. Във всички тях се предвижда създаването на независими административни органи, които да разглеждат случаите на дискриминация в съответните държави членки. Това е залегнало в европейското законодателство. Можем ли от Европа да наложим на дадена държава членка създаването на национален омбудсман? Да, считам, че бихме могли да го направим към момента имаме а, национални омбудсмани, които разполагат с различни правомощия. Така че на първо място трябва да стигнем до консенсус по отношение на правомощията на националните омбудсмани, след което да кажем, че такива трябва да има навсякъде. За съжаление, не мисля, че можем да сторим това бързо, защото правните а, традиции и нормативни уредби са различни. Омбудсмана в Швеция е създаден преди повече от 200 години, така че той е неизменна част от а, а, държавната структура, докато във Франция нещата стоят по различен начин. Омбудсмана беше създаден а, и той все още не е неизменна част от правната уредба на а, страната. Така че това, което предлагате, е постижимо в дългосрочен план, но не и в краткосрочен. Какво бихме могли да направим? Можем единствено да убедим тези държави членки, в които няма национален омбудсман, да ги убедим, че това е необходимо. Това направи господин Диамандурус в Турция той в рамките на дълги години убеждава Турция за необходимостта от създаването на такава институция. И за сигурност той изигра голяма роля, когато турските власти взеха решението да създадат тази институция. Така че в дългосрочен план не изключвам това, не изключвам създаването на европейски закон, който да наложи създаването на национален омбудсман. Но със сигурност не можем да разпишем това в преклено големи подробности на европейско равнище. Oui, votre deuxième question partie Втория ви въпрос беше свързан с неравните правомощия на националните омбудсмани. Струва ми се, че трябва да им гласуваме доверие. Самите омбудсмани, когато видят техните колеги в другите държави членки и техните а, правомощия, със сигурност могат да се възползват от това, а, да излекат от там някои доводи, да се обърнат към компетентните власти и да кажат, вижте, и ние бихме искали да имаме същите правомощия като нашите колеги в другите държави членки. You, no... Благодаря, господин Ягер. Нямаме повече е, заявили желание за изказване депутати, така че приключваме с а, вашето изслушване. Може би, ако искате да вземете думата. Можете да разполагате с още 5 минути, за да ни кажете още нещо. Благодаря, госпожо председател. Искам първо да се е, извиня за е, германски акцент, с който говоря английски. второ, искам да кажа, че аз а, дойдох е, да ви представя това, което съм научил дойдох с моите идеи, представи и видях какви са вашите а, идеи, представи и така мога да се ориентирам а, в каква посока е необходимо да се пренаредят моите приоритети. Мисля, че а, дефинирането а, обаче на, на един политически въпрос не се нуждае от преосмислен от моя страна. Именно трябва ли а, омбудсмана да се а, плаши от това, че може да се намеси в няк- някакъв въпрос, който така да се изразя, може да замирише неприятно. А, в никакъв случай. За това според мен а, омбудсмана не трябва да се прикрива, да ползва като щит до сегашния си опит и познания, напротив да го използва а, лекичко, за да побутне напред а, осъществяването на своите правомощия в, в а, хода на един мандат. Е, това поне бих направила аз. Например, първите предложения, направени от а, тройката, а, не беше ли възможност да се а, посочи, не да се заяви, че е имало възможност да бъдат заплашени, а не нарушени основните права на гражданите. Именно трябва да се защитават от една страна правата на собственост, а от друга страна може да стане така, че хората могат да изтеглят своите спестявания от банките, просто за да дадат знак, че може да има някакви опасения за, тя, за сигурността на информацията. Тоест, само да дадат знак, така че да някой да провери за това дали са синхронизирани определени политически решения с определени права, основни права на човека. Аз мисля, че гласът трябва да бъде на страната на по основните права на човека и тяхната защита, а не толкова а, по отношение на някои по-скоро вътрешно административни въпроса. Да, има а, правила и правилата стъпват а, основно на тези основни правила. Тези това са и основни. Аз мисля, че омбудсмана трябва да ги отстоява именно тях. Благодаря. Благодаря ви, господин Ягер, за изказванията и ви пожелаваме късмет. Уважаеми колеги, трябва да продължим с изслушванията. Добре е дошла на госпожа Омен Ройтен. Бих искала да й благодаря за това, че е сред нас Ще следваме същата процедура, както и при останалите кандидати. Ще чуем госпожа Омен Ройтен за 10-15 минути. Тя ще изкаже няколко встъпителни слова, след което ще последват въпроси от депутатите. Заповядайте. Eh, Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми депутати, ще говоря на холандски, защото холандският е официален език на Европейския съюз. Ако говоря на английски, 430 милиона граждани няма да могат да ме разберат. Благодаря ви, госпожо председател, за това, че ми давате възможност да ви поразкажа малко за себе си, за моя опит и за квалификациите, които имам. Защо? Ще ви кажа и защо считам, че моите квалификации ми позволяват да бъда добър омбудсман. Ще се спра съвсем накратко и за това, на това как виждам аз функцията на омбудсмана. Да не забравяме, че имаме три кандидатки за този пост. Аз съм една от тях. Кандидатирам се за поста, защото имам опит в разрешаването на спорове. Съвсем доскоро бях начало на арбитражната камера в Нидерландия. Тази камера в началото беше съвсем малка организация, след което бяха създадени различни отдели за разрешаване на такива спорове. От 8 станахме 54. Разглеждаме жалбите на гражданите и служим за посредник. Трябва да ви кажа с много голяма гордост, че тази организация в Нидерландия послужи за пример на европейски законодателен акт, който всички познавате, альтернативното решаване на спорове. на европейско равнище, излязоха законодателни актове за альтернативното решаване на спорове и онлайн решаването на спорове. Както ви казах, нашата организация а, послужи за модел на европейското законодателство. А, наистина имам много голям опит в разрешаването на спорове и считам, че той ще ми бъде изключително полезен в ролята ми на омбудсман. Накратко за мен, аз съм депутат от 81 година. Три мандата имам в Холандския парламент, след което станах и европейски депутат. Уважаеми а, депутати, тези от вас, които са работили с мен, а, знаят много добре а, как работя. Всички знаете, че изходната ми точка в моята работа е следната. Необходимо е да разберем какво, за какво точно става дума и да се допитаме и до останалите. Обитвам се да работя в сътрудничество с всички, за да може да изковем добра политика. Най-много ме интересува резултата. Съвсем не се отказвам лесно, за да го постигна. Също както вие, така и аз, като народен представител, се опитвам да постигна най-доброто за гражданите, които представлявам. Опитвам се да бъда винаги на разположение и да дам възможност на всеки да се свърже с мен, когато е необходимо. А, винаги съм защитавала принципа на равнопоставеност. Правя го още от малка. Защо считам, че поста на омбудсман е важен за мен и защо считам, че съм подходящ кандидат? Този пост може да спомогне за повишаването на доверието на гражданите в европейската политика. Европейските граждани са изправени пред решения, които се взимат на европейско равнище, но които се отразяват върху ежедневния им живот, върху работата им, върху образованието им, върху пенсиите им. А, и е, разбира се, че не считам, че омбудсмана може да реши всичките им проблеми, но все пак съм на, на, на мнение, че той може да възвърне доверието им в Европа. Необходимо е европейските граждани да знаят, че а, там има някой на разположение, който ще ги ги слуша. Някой, който ще му обърне внимание и евентуално ще коригира грешките на Европейския съюз, ако това е необходимо. Европейския омбудсман спомага за промяната на модела на управление. Европейските институции трябва да се отчитат, те трябва да бъдат прозрачни и да взимат балансирани решения. Необходимо е а, да поемат и съответната демократична отговорност. Редно е европейските институции да признават грешките си в а, проучването на Евробарометър от 2011 година става ясно, че за европейските граждани е много важно да има добро управление и да има институция, за разглеждане на жалбите. В член 289 от договора се казва, че служителите трябва да действат в условия на пълна прозрачност. В евро... проучването на евробарометър се казва също така, че 49% от европейските граждани са на мнение, че Европейския съюз не е достатъчно обърнат към гражданите. Затова а, омбудсмана е на лице, той ще помогне на европейските граждани да защитят интересите се. Той е техен адвокат. През последните 20 години Европейският омбудсман увеличи правомощията си и започна да действа в все по-голяма прозрачност. Господин Диамандурус и неговите предшественици е, свършиха чудесна работа, която искам да продължа. Това обаче не означава, че ще се придържам към статуквото. Напротив, ще използвам цялата си енергия и творчество, за да доразвия тази е, база, която към момента не удовлетворява напълно европейския гражданин. Разбира се, в своята работа ще разчитам на сътрудничеството на Европейския парламент. програмата си съм а, включила следните приоритети. Европейския омбудсман трябва да бъде видим. Не може да си вършите работата, ако хората не знаят, че съществувате. Затова е много важно да се уточнят и правомощията на Европейския омбудсман. Когато а, зачета доклада за дейността на омбудсмана от 2012 година и броя на жалбите, които са отправени до тази институция, 740 от тях, а, са в правомощията на омбудсмана, а останалата част от жалбите а, са били недопустими. Това означава, че гражданите не са наясно с истинските правомощия на омбудсмана. Тоест, има какво да се направи в това отношение. На второ място, Европейския омбудсман трябва да може да реагира бързо и ефективно. Когато даден европейски гражданин подаде жалба пред Европейския омбудсман, той очаква и бърз отговор. Аз обаче установявам, че са необходими средно 11 месеца за разглеждане на жалбата, като в някои случаи разглеждането на жалбата отнема повече от година. Аз бих направила всичко възможно, за да намаля а, максимално периода на разглеждане на подадените жалби. Осъзнавам много добре, че в договора се предвижда 3 месеца за отговор от страна на европейските институции, но а, бихме могли да имаме джентлменско споразумение с европейските институции, за да може те да отговарят още по-бързо на поставените им въпроси. Когато бях член на арбитражната камера в Нидерландия, ние процедирахме последният начин. Когато се внасяше жалба, тя получаваше регистрационен номер. Впоследствие гражданите можеха да проследят хода на жалбата по интернет. Възнамерявам да приложа това и на европейско равнище. На следващо място основните права. Ролята на Европейския омбудсман в това отношение е значителна. И именно тази част от задачите на Европейския омбудсман ме съблазнява. Хартата с основните права има същия статут като договора за Европейския съюз значи, хартата трябва да се прилага и към всички агенции на Европейския съюз. Необходимо е да проверим дали всички агенции обаче спазват разписаните в хартата права. Тази харта трябва да бъде настолната книга на всички. не трябва да се базираме единствено на член 41 и 42. В статута на Европейския омбудсман се казва, че той работи в тясно сътрудничество с а, ам, държавните органи на държавите членки, за да се зачитат основните права. Преди малко ви цитирах проучване на Евробарометър. В това проучване става ясно, че 80% от европейските граждани не разполагат с достатъчно информация по отношение на хартата с основните права. Ето защо Европейския омбудсман трябва да а, спомогне за по-голямата осведоменост на гражданите в това отношение. На следващо място. парламента, парламентарната комисия по петиции а, са неизменни съюзници на Европейския омбудсман. Ще има чести срещи на представители на омбудсмана и на парламентарната комисия по петиции. Това няма да се случва веднъж годишно, а, а многократно в рамките на една година. За 6 години и половина сме разгледали 6 специални доклада в комисията. Разбира се, аз не искам да кажа, че всеки месец трябва да се изготвя специален доклад. Не, това, което казвам е, че може да има по-чести срещи между омбудсмана и парламентарната комисия по петиции и съответно, че може да се изготвят повече специални доклади. На следващо място, нещо, което е включено и в резолюция на Европейския парламент – кодекса за доброто административно управление. Европейския парламент, сътрудничество с националните омбудсмани, работи по въпроса. имахме доклад и на госпожа Кеслер по въпроса от 2001 година. Та, считам, че всички институции трябва да разполагат с такъв кодекс за добро административно управление. Нуждаем се от правилник с европейски процедурни правила. Защото ако Европейския парламент има един кодекс, а другите институции прилагат друг, то тогава а, имаме и пълна непрозрачност. Струва ми се, че Европейския омбудсман може да спомогне за създаването на такъв кодекс. Това може да не се случи в рамките на настоящия мандат на парламента, но би могло да се случи в следващия. Бихме могли да включим тази идея в следващото междуинституционално споразумение. Това са основните идеи, които предлагам. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря, госпожо Амен Ройтен. Започваме с въпросите на координаторите. Първо давам думата на господин Яр. Благодаря, госпожа председател. Благодаря, Рия, за направеното изказване. Вие показахте ангажираност с, към проблемите на хората. Именно това трябва да прави един омбудсман – ангажираност с проблемите на хората определено е проблем, с който трябва да се занимава омбудсмана. В нашата комисия днес изслушваме кандидати, които проявяват такава ангажираност. Кои са трите най-важни неща за вас? Кои са трите основни неща, които бихте желали да реализирате, ако получите този пост? На второ място, вие споменахте накратко въпроса за видимостта на омбудсмана. Омбудсмана трябва да бъде видим, трябва да бъде достъпен, В Комисията по петициите също имаме подобен проблем как да се повиши видимостта на омбудсмана, както и видимостта на това, което се прави в Комисията по петициите. Хартата за основните права също е нещо, което е важно и за Комисията по петициите, и за омбудсмана. Вие ни запознахте с текущото състояние. Постъпват жалби до омбудсмана за не спазване на основ... картата за основните права. Но тази харта трябва да е прията в националното, националната правна система, за да бъде приложима и да могат да се разглеждат жалби, свързани с неизпълнението им. И в този смисъл как се спазват принципа на субсидиарност. На трето място искам да поставя въпрос, свързан с отношенията между омбудсмана и комисията по петициите. Такава връзка е необходима. Благодаря, господин Яр. Господин Кашман от групата на социалистите и демократите. Благодаря, госпожа председател. Госпожо Оман Ройтен, Рия, благодаря за вашата презентация. Аз се слушах а, последните две трети от нея. Вие казахте, че трябва бързо да се отговаря на жалбите на гражданите. Какви промени бихте искали да се осъществят в службата на омбудсмана, за да се постигне тази цел? Относно правата, а, хартата за основните права, споменате от господин Яр. Действително, тя трябва да бъде винаги на нашето внимание. Как ще се опитате да интегрирате вашите безпокойства, свързани с неспазването на хартата, с отношенията ви с институциите? Вие споменахте и Кодекса за добро административно поведение. Вие споменахте госпожа Кеслер, един а, отличен представител на нашата комисия. Вие казахте, че има естествен съюз между Европейския парламент и омбудсмана, защото и двете а, институции трябва да обслужват гражданите. Когато има обаче конфликта, когато има а, различия в мнението на парламента и на омбудсмана за решаването на даден проблем, как ще процедирате? Съжалявам, че трябва да задам толкова много въпроси, но те се припокриват в голяма степен с тези на господин Яр. Какъв съвет бихте дали на Европейската комисия, когато преговаря по споразумение за свободна търговия, например, а, с Съединените щати, както и в момента. Госпожа Алкен има думата. Благодаря ви за вашето изложение. Аз ще се спра веднага на това, което ме безпокои за кандидатите, именно тяхната принадлежност към политическа партия. Вие казахте в своето изказване, че сте избрана Преминали сме през доста избори. Ние всички сме избрани на базата на програми. Вие казахте, че ще се вслушате във вашите избиратели. След като сте избрана само част от тях, Предполагам, че това, което казахте, включва всички е, граждани, не само вашите избиратели. Възможно е това да е проблем с, с превода от холандски на датски. Но вие писахте нещо в European Voice, което ме изненада. Казвате, че независимостта на омбудсмана е също такава, каквато е независимостта на един комисар. Но комисарите, знаете, че са политически назначения. Те трябва да бъдат независими от националните интереси, докато омбудсманът трябва да бъде независим, както би трябвало да бъде независим един съдия. Това е различен тип независимост. Това не е някакъв морален въпрос. И освен това казвате, че а, онези, които са избрани от народа, каквито сме ние, а, това са хората, които са най-подходящи за длъжността омбудсман. Това означава объркване на нещата. Ако не сте били в политиката известно време, това е друго, но след като се занимавате с политика, това подкопава доверието на гражданите, защото хората трябва да са сигурни, че вие ще сте напълно безпристрастна. Ние тук сме все пак представители на политически партии, затова трябва да сме внимателни в дефинициите. Относно доброто администриране, аз съм съгласна с това, което казахте и че ако смятате, че дефиниция за независимост а, а, е някой, който е бил избран, а, има такава независимост. А, освен това, за конфликта на интереси, тук а, трябва да има съвсем ясно определение, както да има и пълна безпристрастност. И в заключение искам да поставя въпрос за прозрачността. Вие се въздържахте а, при гласуването а, по 1049. защо не подкрепихте парламента в призива, който той отправя за 1049? Аз попитах и другите кандидати дали а, бихте а, също разгледали и прилагането на а, конвенцията от Алхус, а, Ахус, където се включват и екологични а, аспекти. Но бихте ли обяснили защо гласувахте въздържал се? по 1049. Госпожа Вертман има думата. Микрофонът на ораторката не е включен. Um, Благодаря ви много. Искам да поставя два въпроса. Първият въпрос е от един колега от моята политическа група. Маргарета Алкин вече зададе въпроса, защо решихте да се въздържите при гласуването на това важно досие за работата на Европейския омбудсман. Какво е мнението ви за регламента относно достъпа на обществеността до документи на европейските институции, парламента, съвета и комисията? Вие казахте, че сте непартийна кандидатура и че ще докажете своята независимост. Как тогава можете да обясните поведението си при гласуването от една страна и това, че се кандидатирате за Европейски омбудсман? Ние преминаваме през тежки времена относно бюджета, сега в Европейския съюз, как гледате на вашата работа, свързани с тези бюджетни ограничения, защото бюджетът на омбудсмана също е ограничен. Как ще направите дейността на омбудсмана по-ефикасна и как ще реализирате по-голяма успеваемост в решаването на проблемите на европейските граждани. Благодаря. Не виждам господин Чечестър в залата. В такъв случай ще приключим с първия кръг въпроси от името на политическите групи, чрез координаторите им ще дам думата на госпожа Омен Ройтен за отговор. Благодаря. Госпожа Верман, публичният достъп до документите за мен е много важен. И в качеството си на омбудсман съм длъжна да приема регламента, който ще излезе от парламента. качеството си на кандидат не искам да се влияя от е, протичащия дебат. А дебатът ми е известен, тъй като едно е публичния достъп, а прозрачността е друг въпрос, но как да се ограничи достъп до лични данни, това е друг въпрос. Аз знам, че това е спорния въпрос в парламента. Запознат съм с това, но имайте предвид, че аз не вземам нещата сега при сърце, защото знаете, че а, об, е, омбудсмана не може да приема тези въпроси при сърце. А, отговаря само по силата на 1048 за прозрачността и независимостта и а, е, трябва да спазват тези изисквания. Сега за бюджетните е, ограничения. Аз смятам, че е възможно да сме по-ефективни, а, поне отколкото сме сега. А, това е опита, който аз съм натрупала и искам да го а, споделя. Дори когато а, си, използват новите технологии, с компютърните тех... технологии, ние може да подобрим своята ефективност. Да погледнем уебсайта на комисията по петициите, да видим какви са петициите, които постъпват в омбудсмана и веднага се набива научи възможността да сме по-ефективни. Да, бюджетът е, е такъв и никога, никога няма да е, се случи аз да е, не настоявам да ми отпуснете повече средства, отколкото сте решили в първоначално бюджета. Сега за госпожа Алкен. Вашият, вашето изказване бе богато на теми по отношение на независимостта на омбудсмана. Цитирахте част от уводните ми думи, с които съм се представила. Аз го изпратих в писмен вид е, на английски. Вие сте запозната на това, което цитирахте. Сега няма да го кажа, може би е оттам. Но това, което всъщност обобщава вашето виждане е, че независимостта трябва да се докаже да, независимостта трябва да се доказва от носителя на един обществен пост. Защо? Защото човек полага клетва пред Европейският съд, заклева се, че е наистина независим. Когато се назначава омбудсман, винаги се стига до този въпрос. Дали можем да приемем някакво, някаква степен на политическа пристрастност? Когато назначавахме господин Сьодерман, имаше такъв дебат, но веднъж след като той пое този пост, повече за де, за този спорен въпрос не се обели и дума. Да дори е, той бе, е, неговия мандат бе подновен. Аз мисля, че доверието е много важно. Не знам как да говоря за това. Чудесно е в Европейския парламент всеки има своите политически убеждения и ги отстоява. Мисля, че няма нужда ням, да изпитвате каквито и да е опасения. Веднъж получил поста, никой от кандидатите няма да проявява политическа пристрастност. Разбира се, същевременно се говори за това, че е, другите институции, както и парламента, трябва да имат своята независимост. А сега се е, обсъжда е, кой от кандидатите искате да спечели поста. Е, а, има общи моменти между кандидатите за този пост и а, депутатския мандат, защото и вие, госпожа Алкен, сте тук а, поради а, това, че се спечели доверието, политическата подкрепа на своите избиратели, но веднъж станал народен представител, а, всеки а, представлява гражданите. Омбудсманът по същината на институцията е независим. Даже има идеи, да, че не е необходим а, този пост. Има такава петиция. Тя не е набрала много подписи. Но омбудсмана трябва да се слушва в гражданите и да действа за да бъдат защитени и да се отстояват въпросите, правата на европейските граждани. Господин Кашман, да, за, с, има този въпрос. Трябва да има един вид джентълменско споразумение с гражданите. Сега за зарядните, е, зарядните които всички носим е, себе си. А това не се отнася само за нас, а за всички европейски институции. Аз всеки ден трябва да ги убеждавам в е, важността на това. Сега, естествено е, че е, ние трябва да очакваме омбудсмана да разчита и да се сътрудничи с комисията по петициите в парламента. Но какво ще стане, ако са е, на двете институции на различно мнение? Примерно, аз е, е, искам да ви уверя, че още с първият случай на петиция, която аз трябва да разглеждам в качеството си на омбудсман, ако бъда избрана, аз ще ви уверя в тази си независимост. Сега, за качествените характеристики. А омбудсманът не е законотворец. Вие, значи, тук в парламента а, от вас зависи какво е решението, което се взема. Възможно е да имате виждания на базата на хартата а, за човешките, а, правните измерения, но вие трябва да оформите своето решение, а после а, омбудсмана да го прилага. Въпросът на Дания. Вие говорихте за функцията на омбудсмана. Мисля, че само на немски има друга дума, бъргер Беалх Трахтер. А, това е а, човек, който отговаря за гражданите. Буквално това означава. А, а, и мога да го докажа. Защото аз винаги съм била избирана по достоинство, а вие не сте из не се избирате, е, не може да бъдете избрани и в Холандия също, ако не се идентифицирате с е, гражданите. Затова този висок пост на омбудсмана за мен е от такова значение. тъй като в момент, когато европейските граждани така а, си, а, е, разпалено критикуват Европа, трябва да се направи всичко възможно, за да разберат, че някой ги чува. А, нужно е да има някой, който да помага на европейските институции да се коригират. Някой, който слуша от а, служителя на а, който е, е портиер до най-висок поставения служител, този, който е като Ван Ромпой, трябва да е сигурен, че гласа му ще се чуе еднакво, е, защото си поставяме също и въпроса как така е важно да се повиши видимостта на институцията, защо европейците не знаят че има такава институция Европейския омбудсман и какво, с какво се занимава институцията. Сътрудничество. Сътрудничество с медиите, както и конкуренция. Трябва да ползваме по-добре уебсайтовете. Има днес нови съвремени възможности. Когато а, отида на уебсайта на Европейския омбудсман, ми трябват около 18 секунди, за да се зареди страницата. Има въпрос с езиците, дали на първи език искате или на втори. А, пробвала съм, да, да, знам, има много неща, които а, могат да се подобрят на сайта. Така че изгражда, институцията е изградена, тя е учредена, изградена, а сега трябва да направим нещо за комуникацията. Комуникацията на тази институция с гражданите. И решенията да бъдат максимална степен правилни. Това означава широк диалог. Такъв диалог не може да протича без вашата ако вие не, не кажете, че, че има нужда от него без вашето участие. Аз е, лично е, се надявам това да става, защото а, е, вие а, знам отличен опит настоявате да разберете какви са петициите, от какво се оплакват гражданите. Благодаря. Благодаря, казва председателката. Сега втори кръг въпроси, господин Болан. Благодаря, госпожо председател. Уважаема Мария, познаваме се от дълго време, така че ще ти задам въпрос, който зададох и на предишния кандидат. Въпросът ми се отнася до Европейската мрежа от омбудсмани. Не всички държави членки имат национален омбудсман, въпреки че в някои от тях има а, институции, които могат да бъдат определени като такива. Все пак в тези държави членки обаче няма редовен контакт и възможност за гражданите а, за предявяване на права в тяхната съответна държава. Та въпросът ми е, считате ли, че Европейския омбудсман може да окаже натиск върху тези държави членки, които нямат национални омбудсмани? Може ли той да ги убеди да създадат национален омбудсман? Може ли да го направи с тези държави членки, които нямат омбудсман в момента и с бъдещите държави членки, които ще се присъединят в последствие? Необходимо е колкото се може повече да се сближат и правомощията на, европейск... на националните омбудсмани. Наскоро беше 2013 е годината на гражданството, но не трябва гражданството да бъде приоритет само тази година, то трябва да бъде такова и през следващите години. И аз, например, бих искал да имам същите права, както и гражданите в другите държави членки по отношение на достъпа до правосъдие. Считате ли, че Европейския омбудсман може да направи нещо в това отношение? Благодаря, госпожа Данука.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 защо, по същата причина, поради която вие обяснихте защо не искате да говорите на английски. Вашият език и моя език са част от 23-те официални езици на Европейския съюз. 500 милиона граждани, които говорят на един от 23-те официални езика. Има около 50 милиона европейски граждани обаче, които не могат да говорят на майчиния си език, тъй като той не е нито един от 23-те официални в Европейския съюз. В хартата е включена и клауза против дискриминацията. Там се урежда и въпроса а, с хората и тяхното право да говорят на майчиния си език. Вие как бихте постъпили, ако получите жалба от европейските институции с която някой се оплаква, че не може е, да получи информацията на майчиния си език. Вие какво ще направите? Е, Господин Хаджи Георгио. Благодаря, госпожо председател. Като член на Комисията по външни работи и като докладчик по доклада за Турция, бих искал да ам, направя няколко коментара. Аз ви познавам от нашата съвместна работа и е, бих искал да ви поздравя за чудесните качества, които притежавате. Съвсем наскоро Еврогрупата прие решение – във връзка с пестовните влогове на гражданите в една от държавите членки на Европейския съюз. Считате ли, че Европейския омбудсман можеше да направи нещо, ако участваше в процеса на вземането на решение? Или пък считате, че това е политическо решение, което не е в правомощията на Европейския омбудсман? На второ място, аз лично считам, че правомощията на Европейския омбудсман са ограничени. Това е лично мнение. Но ако сравним неговите правомощия с тези на националния омбудсман, ще видим, че в някои случаи националните омбудсмани притежават повече правомощия. Въпросът ми е, ако изберем вас, възнамерявате ли да разширите правомощията на Европейския омбудсман? Благодаря сега господин Мартинес. Sí. Yo, eh, gracias, Presidenta. Yo, primer lugar, quiero Благодаря, госпожо председател. Най-напред бих искал да поздравя Рия за това, че направи представенето си на майчиния си език. Аз а, отговарям за езиковото многообразие но ми се струва, че с оглед на поста, за който е кандидат Рия, е много важно да се подчертава възможността за изразяване на майчин език. Това въжи най-вече за европейските граждани. Но е необходимо и ние тук в Европейския парламент, но не само в Европейския парламент, да разберем същественото а, значение на езиковото многообразие за идентичността на всяка държава членка. Европейските граждани имат право да се обърнат към европейските институции на майчиния си език, но имат право и да получат отговор на същия този език. Аз имам три въпроса. Първият от тях е съвсем простичък. Какво мислите, госпожо Ройтен, за името на този пост, омбудсман? как схващат този термин гражданите, които не са от скандинавските държави? Какво си представят те, ако тази дума не съществува в техния език? Ние, например, наричаме омбудсмана а, защитник на правата. Във Франция се използва думата посредник. В а, другите държави членки, може би, се използват а, други думи, но едно е ясно – най-важното е доверието на гражданите. Към него се стремим. Затова и въпросът ми към госпожа Омен Ройтен е следния. Как считате, възможно ли е да укрепим доверието на европейските граждани? Считате ли, че може да информираме обществеността за правомощията на този омбудсман. В парламентарната комисия по петиции получаваме много петиции, но Европейският омбудсман е институция, която е непозната за много от гражданите на Европейския съюз. Затова се питам, как според вас можем да изведем Европейския омбудсман от това неведение? Защото непознаването на тази институция вреди на европейските граждани. Аз идвам от държава членка, в която преди около 35 години търсенето на правата се наказваше с затвор. Основно право на човека е да бъде член на дадена политическа партия, а у нас това не беше позволено. И ако човек няма право да се присъедини към дадена партия, това е нарушаване на неговите демократични права. Така че, госпожо Ройтен, вие бихте ли насърчили система, която да включва всички национални омбудсмани. Струва ми се, че се нуждаем от подобна система, за да може да се поставят под въпроси неефективността на националните омбудсмани. Госпожо Ройтен, вие ще си подадете ли оставката, ако парламента ви я поиска? Това е въпросът ми. Готова ли сте да се оттеглите, ако парламента поиска вашата оставка? Европейския парламент не може да прекрати мандата ви, но вие ще сте готови ли сама да си подадете оставката? Да? Ще напуснете ли поста си, ако Европейския парламент поиска това от вас? Ако парламента може да докаже, че Европейския омбудсман е нарушил принципа на независимост, то тогава той може да поиска и неговата оставка. Вие ще бъдете ли готова да я подадете? Благодаря и сега господин Бощинаро. Благодаря, госпожо председател. Хартата с основните права. Това звучи добре, дори впечатляващо, но проблемът е как да се приложат тези права на практика. Въпросът ми е свързан с следното. От този момент нататък госпожа Редин, комисаря, който отговаря за хартата, се възразява да счита тази харта като европейско законодателство – Хартата можела да бъде транспонирана в националното законодателство, но не е част от европейското законодателство. Вие как гледате на хартата с основните права? На второ място. Имайки предвид поведението на комисията, понякога и липсата на прозрачност, по някои важни въпроси, питам се, вие как възнамерявате да гарантирате прозрачността и доброто сътрудничество между комисията и парламента. Как ще гарантирате това добро сътрудничество, ако имаме предвид, че този, който взема поста на европейски омбудсман, ще го вземе за малко, защото до година, когато имаме избори за Европейски парламент, ще имаме нов омбудсман. Как в рамките на този кратък период бихме могли да създадем добра основа за по-добра прозрачност и по-добро сътрудничество между Европейската комисия и Европейския парламент? В допълнение към този въпрос бих искала да попитам и следното – Самите правителства на държавите членки е, се държат доста различно. Така че как да направим така, защото стандартите, които ние насърчаваме тук в Брюксел, да бъдат възприети също така и от националните правителства. Възможно ли е прозрачността, доброто управление и лошото управление да се тълкуват по един и същи начин в Брюксел и в държавите членки. Защото ако имаме различно тълкуване, нашата парламентарна комисия по петиции ще си остане основното място за подаване на жалби. Хората ще продължат да бъдат недоволни и недоверието в европейските институции ще расте. А нашата парламентарна комисия няма да може да отговори на тези опасения на гражданите. Благодаря ви, господин Буштинаро. Заповядайте. Е, er Благодаря ви. Ще започна с отговор на последния въпрос. Как да направим така, защото хартата с основни права да има пряко действие в държавите членки? имаме договор. И в договора се постановява, че прякото действие се прилага само за институциите. Ако искате да измените а, договора, не мисля, че Европейския омбудсман ще се противопостави. Но все пак Европейския парламент и съвета са тези, които трябва да го направят. Говорихте също така за прозрачността и за поверителността. Аз подкрепям пълната прозрачност, максималната прозрачност. По-настоящем имаме проблем в това отношение. Как да гарантираме, че прозрачността и поверителността няма да влязат в конфликт? Европейския парламент е този, който може да направи нещо по въпроса. Разбира се, че трябва да имаме поверителност. През 2008 и 2011 година бяха прияти резолюции в това отношение. Но вие, депутатите, сте тези, които трябва да се уверите, че във всеки европейски законодателен акт са спазани принципите, разписани в договора. А по отношение на сътрудничеството между съвета и парламента също е необходимо да се направи необходимото. Европейския омбудсман до момента се разбираше добре с европейските институции. Аз познавам много добре споразуменията между а, омбудсмана и парламента и съвета. Относно етичния кодекс. Всички институции трябва да прилагат един и същи такъв. Ако погледнете етичния кодекс на парламента, ще видите, че той е обърнат към гражданите. Но ако погледнете етичния кодекс на комисията и на съвета, ще видите, че техният етичен кодекс е по-скоро насочен към служителите на тези институции и тяхното поведение. Така че наистина необходимо е да имаме хармонизация на етичните кодекси на трите институции. Наказаното във връзка с данъчното облагане на спестовните влогове. Да, необходимо е да помислим по въпроса, но наистина не считам, че Европейския омбудсман можеше да помогне. Европейските граждани трябва да се обърнат към националния законодател на тяхната държава. Трябва да се обърнат към него. И в този конкретен случай националния омбудсман трябва да се произнесе във връзка с справедливостта на решението. По въпроса за създаването на национални омбудсмани в държавите членки, в които по-настоящем не съществува такъв. Не зная дали мога да наложа създаването на национални омбудсмани, но бихме могли да информираме по-добре европейските граждани както и организациите за човешки права. Всеки път, когато се обърна към гражданите и към тези организации, ще казвам, моля, погледнете и хартата с основни права. Омбудсмана е също основен неин защитник. И в рамките на новите държави членки към Европейския съюз винаги съм настоявала върху стоеността на тази харта. Господин Мартинес, благодаря ви за милите думи. Наистина езиковото многообразие е много важно. Като тук разбира се, не става въпрос само за езика, на който могат да се обърнат, обърнат гражданите към Европейския омбудсман, но и за езика, на който могат да получат отговор. Следващ пример, свързан с езиковото многообразие, ако имаме а, а, руски гражданин, той може да се обърне на руски към омбудсмана, но европейски гражданин не може да се обърне на руски към европейски омбудсман, защото така е разписано в договорите. А ние трябва да се придържаме към тях. Но ми се струва, че езиковия режим ще бъде в добри ръце, ако изберете мен за омбудсман. Германия разполага с добър защитник на човешките права в лицето на националния си омбудсман. Аз също ще защитавам гражданите. Основната ми задача ще бъде да ги защитя в случаите на проблеми с европейските институции. За мен Европейския омбудсман – идва от скандинавската традиция, от Швеция, Финландия, защото това са държавите, в които се е зародила тази институция, а думата си е дума, омбудсман. Имаше и е, въпрос, свързан с работата на омбудсмана и моето виждане за нея. Считам, че омбудсмана трябва да допринесе за укрепване на доверието. Омбудсмана има мандат от европейските граждани. Той е техните очи и уши. И трябва да се съсредоточи върху защитата на техните интереси. Именно това ще направя и аз в рамките на мандата си. Ще се опитам да убедя хората. Ще се опитам да изградя мостове. Да сближа позициите. И по този начин ще помогна и на гражданите, и на институциите в постигането на консенсус. Имаше и един много специфичен въпрос – дали омбудсмана може е, да бъде отстранен от длъжност. Не пожелавам на парламента да стигаме чак до там, но ако действително парламента счете, че омбудсмана е нарушил задълженията си и ако има необходимото мнозинство, то тогава е, омбудсмана ще трябва да си подаде оставката. Но ако наистина е, нещата станат толкова е, сериозни, омбудсмана сам ще я подаде. Господин Хаджи Джорджио. Благодаря за комплимента, който ми отправихте. Господин Боло, към вашите въпроси. Вярно е, че не всяка държава членка има свой омбудсман. И какво бих е, могла да направя аз, е, за да окажа влияние върху тези държави членки, да се създадат е, такава институция. Трябва да се уважават съществуващите институции на Европейския съюз. Можем да се отнесем към хартата за основните права. Бих могла да направя това, мога да използвам своето влияние, но нямам формален начин по който да накарам държавите членки да въведат такава длъжност. Председателката, приключваме с изслушването за тази сутрин. Искам да благодаря на всички. Искам да благодаря най-вече на госпожа Олмен Ройтен и да й пожелая успех. Ще се видим отново след обед.